За процедурен въпрос искам да кажа, че днес отбелязваме Международния ден на семейството. Общото събрание на ООН обяви този ден за ден на семейството, за да се обърне внимание на социалните економическите и демографските аспекти на семейството. Семейството е ядрото на нашето общество. Не бива да подценяваме и ролята на а, училището, но успоредно с него семейството предава основните ценности в нашето общество. Ние а, винаги сме подкрепяли в парламента значението и ролята на семейството и подчертаваме връзката между семейния и трудовия живот. Ще продължим убедено по този път. А сега а, давам думата на господин Лундгрен за процедурен въпрос. Е, господин председател, искам да поставя един процедурен въпрос, свързан с, с а, демонстрацията, която беше организирана в Брюксел от колегата а, на 27 април. При три терористични нападения – имаше избити невинни граждани, включително майка с дете. Членството в терористични организации е забранено, но обвиняемият беше оправдан поради липса на доказателства. Ние не можем да проявим солидарност с осъден терорист. Затова, господин Таяни, Призовавам ви да поемете вашата роля и сериозно да се занимаете с този въпрос. Благодаря. Дамато. Господин Дамато има думата. Грация, президенте. Президенте, ми Искам да се обърна към колегите в залата, за да кажа, че е, държавите членки, които участват в гласуването, е, спират е, необходимите средства за преодоляване на последствията от земетресението в Централна Италия. В тези моменти трябва да покажем своята солидарност, европейска солидарност и трябва веднага да се възстанови подаването на средства. Eh, Разбира се, докладчикът ще вземе отношение в трилога, но мисля, че е съвсем ясна нашата позиция. Ще предам вашето становище на докладчика и мисля, че да е съвсем наясно с въпроса. В интерес на парламентът е да се приеме решение. Господин Картер. Благодаря, господин председател. На 14 февруари в този в тази пленарна зала господин Пападакис нарече Израел терористична държава. Изразих възражение незабавно. Това беше дебат за външните работи. Разбирам, че темата е предадена на бюрото защо все още не е предприето никакво действие. Благодаря. Съвсем ясно искам да а, кажа нещо по този въпрос. Не възнамерявам да спирам политическите разисквания в този парламент. Но, независимо от това, ако има декларации, които нарушават принципите на Европейския съюз. Тогава рискуваме да се превърнем в цензор. Не смятам парламентът, че трябва да бъде цензор на пренията в залата. Когато говорим за политически позиции, а не за лични нападки, тогава не смятам, че трябва да се прибегне към санкции. Независимо от това дали приемаме аргумента или не, когато се използват вулгарни изрази, обиди спрямо личността на колеги, ако се използват изрази, които е, нарушават принципите на Европейския съюз, това е друго. Моята отговорност е до там господин Христофор. Благодаря, господин председател. Бих искал да изкажа критично мнение относно това, че Гърция и Кипър в момента са заплашвани от Турция. Турция нарушава нашите териториални води, изключителни е, економически зони. Това е посегателство върху евро... държави членки на Европейския съюз, върху целия Европейски съюз. Е, това, което се извършва от Турция, трябва да породи реакция, защото в противен случай е, ще се окаже, че ние не реагираме реагираме на накърняване на правата на държавите, членки Европейския съюз и Европейския парламент и целият Европейски съюз трябва да направят нещо какво да очакваме при заплаха за другите държави членки, ако една държава членка е, се постъпа по този начин, ни очакваме и госпожа Могерини да реагира на тези рискове, които възникват в източното Средиземноморие. Преди всичко нападки срещу държави членки. Очакваме солидарност и зачитане на нашите права, както и съответни мерки срещу държави държава, която заплашва стабилността в региона. А едновременно с това очаква подкрепа от Европейския съюз. Благодаря. Протоколът от предишното ни заседание е разпространен. Имате ли възражения? Приема се. Що се отнася до състава на политическите групи,